Uh, <clears throat> Уважаеми колеги, е, моля заемете е, местата си. Нека бързо да започнем работа. Не разполагаме с много време. Оглеждам се за докладчиците. Готови ли сте и двете? Добре. Уважаеми колеги, първа точка приемане на дневния ред. Ако няма възражение, считаме, че дневния ред е прият. След това започваме с е, обстановката е, в е, Средиземноморието, холистичен подход към миграцията. Проекто доклад искам само да спомена, че се казва, че заседанието от 19.30 до 21 часа не е точно тази информация. От 19 часа започваме работа, независимо какво е записано. И така, разполагаме с проекто доклада. Благодаря на докладчиците, те са готови. Наистина материалът е значителен. Разполагаме с малко време. Струва ни се, че час и половина е дълго време, но далеч не е така. И 8 февруари е срока за предлагане на изменения. Отново срокът не е голям, имайки предвид колко сложна е темата и доклада. И така, моля, колеги, е, правете своите изказвания съобразно предложението, което ще направя относно продължението на изказванията. И така, в контекста на този доклад, собствена инициатива, най-напред ще изслушаме с докладчиците. След това представител на комисията ще се изкаже директор а, е, вътрешни, а, е, вътрешни работи, след това господин Диас, представител на а, е, съвета, заместник директор миграция, политики, министри, сигурност и правосъдие. След това ще дадем думата на професор Даниел Тайм от е, Университет Констанц в Германия, поканен от е, двете докладчици конкретно, за да сподели своето мнение. Той ще ни запознае със своята позиция по темата, след като задълбочено е дискутирал с докладчиците. И тъй като времето е много кратко, е, ще започна веднага, давайки думата на двете докладчици. Най-напред Основните аспекти ще ни бъдат представени от госпожа Роберта Мецола. Заповядайте. Благодаря, Клод. Наистина ще бъда максимално кратка и точна, но моля, позволете ми, разбира се, да се изкажа в известна продължителност, за да мога да отразя основните теми, а микрофона на ораторката. Okay, so um, I'll just say a few. Добре, няколко думи ще кажа само дали всъщност преводът тече навсякъде. Никой не е подал сигнал, че не се чува устния превод. Всички чувате ли превода? Очевидно има и немски днес. А. But е, е, English German, no? Отново проверявам, колеги. Бихте ли проверили дали всички чувате, има ли технически проблеми или не? Обръщам се към немската кабина. Да, всичко очевидно е наред. И, колеги, е, простете, аз пропуснах, казва е, е, председателя. Малтийски се предлага като пасивен език и има устен превед френски, немски, италиански, холандски, английски, гръцки, испански, португалски, шведски, унгарски, полски, словашки, български и румънски. И така, както вече казах, Роберта, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, бих искала да представя темата 27 страници е доклада ни, който изпратихме преди няколко часа на членовете на комисията за обсъждане. Когато миналата година ни поискаха от нас да подготвим подход на Европейския парламент относно миграцията, знаехме, че ще е голямо предизвикателство. Обаче не знаехме, че всъщност ще трябва да изпълним всичко това по време на най-голямата миграционна криза след Втората световна война, съответно при развитие на популистски движения в Европа. Така че това е едно голямо предизвикателство за континента. Не е лесна задачата, както казах. Ние трябва да погледнем отвъд нашите идеологически кули в парламента но в крайна сметка много важно е да можем а, да а, отстъпим от политическите си позиции и да можем да откликнем холистично на исканията на гражданите. И в този смисъл благодаря на госпожа Кенге, като са докладчик и всички докладчици в сянка, които работиха по време наистина на този труден процес. Научихме се, че няма лесно решение за миграцията. Трябва да изгледаме всеки аспект, за да можем наистина да предложим всеобхватен план. И ние точно това се опитваме да направим с нашия план. На първо място, оперативната част на текста се казва, че солидарността е основен принцип, въз основа на който трябва да стъпи всяко действие за миграцията. Това трябва да бъде и водещо в нашите разисквания. Знаят, че ние искахме по-рано да изпратим нашия текст, но несъмнено вие ще можете да се запознаете с всички детайли от него пред е, предстоящите е, седмици и е, ще може да продължим да разискваме подробно по него в нашата комисия. Очевидно все още е нужно какво да се направи, за да не се а, е, губи човешки живот. По, в морето все още хора а, е, загиват. Трябва да направим повече, що се отнася до операциите издирване и спасяване. Frontex при операция София, София също така изиграха своята роля, но има още какво да се желае. И а, е, когато се помага на хора беда, наистина не трябва да се и криминизира тази стъпка. Що се отнася до Frontex и агенцията? Тук идеята е да има интегрирано управление на външните граници, за да може да се управлява ефективно миграцията и да може да се гарантира високо ниво на сигурност. Всеки холистичен подход към миграцията трябва да съдържа мерки, които да са насочени към борба срещу криминалните групировки. Това е изключително важно и трябва да изиграе своята роля, включено е, също така и аспекта за финансовата част. Трябва да се конфискуват и, и вземат постъпленията на криминалните групировки. В крайна сметка, когато имаме съюз на общи ценности, сега трябва да поемем общата отговорност. Всяка една държава трябва да поеме своята роля. Мерките са стъпка в правилната посока, но за съжаление наистина броя не удовлетворява. Държавите трябва да изпълнят своите задължения в максимално кратък срок. Що се отнася до презаселването, имайки предвид големия брой мигранти, които стига до нашите граници, знаем, че е нужно да има наистина обвързващ механизъм, така както това се предлага от страна на комисията. Хората, които имат нужда от защита, също трябва да бъдат взети предвид. Това са хуманитарните е, визи, хуманитарното приемане. Всички тези правила са много важни, за да можем да спрем а, е, развитието на каналджейството и а, е, престъпността по нашите граници. Що се отнася до границите? Премахването на а, вътрешните граници Шенген трябва наистина да върви с изграждане на все по-голяма защита на външните граници, за да може наистина да запазим е, Шенген. Изключително важно е, е да имаме предвид работата на дипломатическата служба, за да се укрепи Шенгенската зона. Това са сериозни е, предизвикателства във връзка с сигурността и свободното движение на хората. Всеки трябва да се чувства в безопасност в Берлин, Ром, Рим или Валета или в Берлин. Държавите трябва да изпълнят своите задължения по отношение на външните граници. Когато става въпрос за интеграцията, пътя напред. Това е, е двустранен процес. Естествено, подразбира се, че хората, на които е предоставена защита, трябва да се ползват от своите права. Да, е, семействата трябва да бъдат заедно, но същевременно трябва да се е, спазват ценностите на нашия съюз. Разглеждаме подробно дъблинската система в нашия доклад. Трябва да постигне тя своята цел. И се надявам, че наистина в разискванията ще се спрем и на тези аспекти. Не всеки, който идва в Европа, има право на закрила. Разбираме това. Разбираме, че безопасното връщане на тези, които нямат такива права, трябва да се осъществи малък е процента на тези, които са върнати през 2014 година, защото нямат право на закрила. Така че наистина трябва да се обърне внимание на този аспект при решението на комисията и предложението за списъка с безопасни страни по происход. Това е изключително важно, за да се улесни процеса на даване на убежище. За горещите точки искаме е, веднага по максимално кратък срок да може да се изгради тази система и съответно да се подкрепят държавите членки. По-нататъка, основните причини на миграцията, на това трябва да се обърне сериозно внимание, по-голям ангажимент е нужен, за да се разрешат геополитическите проблеми в тази насока. Бедност, корупция, глад, липса на възможност – всичко това хората, кара хората все още да бягат от своите страни. Нужно е да се изградат държавите, които са в подобно състояние, което означава, че комисията, държавите членки трябва да предоставят съответните е, суми, за да могат да се укрепят тези държави членки, да се укрепят системите за предоставане на убежище, да се изгради е, правова държава в тези държави. Обръщаме се към Европейския съюз е, да се обърне внимание в работата с трети страни, така че да е възможно да се търси закрила от търсещи търсите закрила именно в трети страни. Нужно е да имаме съвместни стъпки за изпълнение на споразумението, Турция също да изпълни ангажиментите си е, за е, да се спре незаконната миграция от тази страна към Европейския съюз. Необходимо е всичко да стане още по-прозрачно, да се използват предоставените средства. Ние приветстваме е, съответно 1,8 милиорния фонд за спешния фонд за Африка. Когато става въпрос за законна миграция, правата на държавите членки да определят обема на приеманите е ясен. Но обръщаме се към държавите членки Европейски съюз да видят там е, къде са е, евентуалните е, възможности да се попълнят с подобни хора липсващи места на пазара на труда. Говорим за експлоатация на труд. Да, нужно е да се направи нужното в тази насока така че в крайна сметка най-уязвимите да не бъдат подлагани на подобна експлоатация. Нужно е да се обърне внимание на работодателите в тази насока. Нужно е да се а, а, закрилят а, пострадалите. Докладът наистина е много обстоен, но се надявам, че ще можем да стигнем до съгласие. В заключение, аз станах на 37 години. Четири деца през събота и неделя разбрахме, че са загинали в водите на Средоземноморието, на такава млада възраст. Ето, те не, мог, не са могли да стигнат до своите мечти. Крайно време е да поставим край на подобен трагичен изход. Благодаря. Much, Благодаря, Роберта. Сега с докладчика. Сесил, заповядай. Благодаря, господин председател. Преди около година е, парламента каза, че ще смени подхода си към миграцията. Ще се търсят действия не само по спечност, и за пряко преодоляване на препятствията, а една, един цялостен подход. И както каза колегата Мецола, Нашата работа тук отразява позицията на две от основните политически групи, които обединиха становищата си за положението, те до голяма степен съвпадат, с искането да подходиме по-цялостно към проблема. Благодаря на докладчика, на съдокладчика колегата Роберта Мецола, благодаря и на всички докладчици в сянка за извършената работа и за готовността им да работим заедно. Благодаря и на политическите ни групи и също така на секретарията за всичката подкрепа в подробностите на практика. И ние успяхме да преодолеем разликите в становищата си, за да излезем с една единна позиция – по много от различните теми в доклада. И както ще имате възможност да се убедите, основното съдържание на работния документ са отчетени е, и в проекто доклада. Променена е малко структурата, е, там в, има някои промени в проекто доклада казваме, че трябва да има управление на потока на мигранти с е, цената на всички инструменти и е, налични политики. Политики и за действие вътре в Европейския съюз и извън нашите граници, е, както краткосрочни, средносрочни, така и дългосрочни мерки, а също така и мерки по спешност необходимо е да реагираме на хуманитарната криза, която се случва в момента и то с един структурен подход. Не е така просто абстрактни политики, а една цялостна политика за миграция. В такъв дух трябва да се създава и законодателство, солидарност и реакция в момент на спешност това се случва сега и с дейностите по спасяване по море. Е, би следвало да има един постоянен механизъм на европейско ниво за издирване и спасяване на хората, които са в опасност. Този механизъм трябва да има и съответното финансиране, както чисто в парично изражение, така и е, по отношение на персонала. Като не става дума само за спасяване по море, трябва да можем да дадем и надежда на тези, които не могат да се спасят от положението, в което се намират. Трябва да има механизъм за вътрешно преместване, също така и механизъм за разпределение на бежанците по квоти вътре в Европейския съюз, като разбира се трябва да се отчитат и предпочитанията на тези, които търсят подкрепа. Механизмът обаче трябва да бъде задължаващ и трябва да отчита броя на тези, които се нуждаят от вътрешно преместване в Европейския съюз. Не бива да забравяме, че ние трябва да си поставяме и хуманитарни цели. Отговорното управление на явлението миграция означава, че трябва да има законови, редовни начини за миграция и Европа ще може да просперира единствено ако насърчава мобилността и на знанията, и на стоките, и на хората. Демографските предизвикателства – ред празни места в пазара на труда, всичко това трябва да бъде преразгледано и да се отрази в националните политики, които не се е, съчетават една с друга между различните страни членки. Страните членки всъщност се санкционират нарушението експлоатация на човешки същества. Санкционира се само трафика на хора. Ние трябва да се заним... приложим текста на директива 52-2009. Трябва да има и амбициозни промени на системата на синята карта. тя трябва да отговаря на нуждите, които е, се очертават в конкретния трудов пазар на конкретните страни членки. Както казах, трябва да има канали за законова иммиграция на хора в Европа, така че трябва да се приемат мерки, които да са както директни, така и амбициозни, за да могат да се помогне на интегрирането на мигрантите. Интегрирането е всъщност е, ключа към е, решаването на е, бъдещата политика за миграция, която трябва да бъде споделена на европейско ниво да се разработи един подход, който да е ориентиран към интегриране на мигрантските потоци, е, е предизвикателство. Става дума за интегриране и в социалната и политическата атмосфера на, страна, на приемащата страна. Трябва да се гарантират правата на хората, които идват и тези права да са равни на правата на европейските граждани. А начина да се постигне интеграция – е чрез работа. За това трябва да се прилага и член 15 от директивата, за да се до... гарантира достъп до пазара на труда и да се защитават разборедбите на международните споразумения. Европейската система за обежище трябва да бъде единна. Ние изказваме доста критично мнение в това отношение за сегашното състояние на тази система. Има различни нива в, по които се работи за подаване, е, за даване на обежище в различните страни членки. Що се отнася до е, крайбрежните страни, трябва да видим какво е положението с е, страните, които приемат най-много мигранти. Е, където те идват на първо място, да преразгледаме регламента от Дъблин и да създадем система, която да е, включва и солидарност и разделение на отговорностите между страните членки. Тази система може да бъде създадена само когато се установят горни прагове от страните членки, над които не следва да се изпращат допълнителни квоти от мигранти, докато останалите страни членки не са е, запълнили собствените си квоти. Тоест, е, трябва да намерим начин да се справим с е, трафика на е, човешки на хора и европейските агенции и съответни органи трябва да приложат всички необходими мерки, за да се справят с този проблем. И накрая, причините, които пораждат този поток и които карат мигрантите да рискуват живота си на път към нашия континент – ние трябва да можем да е, намерим начин да прекратим войната в тези страни. Трябва да се, да, да се изпълняват е, по същество международните споразумения от всички. Трябва да се засили регионалното сътрудничество, а също трябва да кажем, че правото на обежище е признато от европейското право и от международните споразумения и е, страните членки е, имат правото да отхвърлят молби за обежище, но нямат право да не допускат иммигрантите да не могат да подават такива молби. Правото за обежище е право на всички. Ние трябва да можем да излезем с поделени реакции – според нас е, много оптимистичен е подхода. Е, започваме да работим е, съвместно и трябва да се справим с този много тесък проблем и причините, които стоят зад него. Вие коментирахте какво очаквате от комисията да направи. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Но е, ви призовавам, ако може да обобщите така становищата си в рамките на 5 минути. Знам, че и депутатите ще искат да се изкажат, защото те за пръв път виждат текста на проекта от доклада. Така че по изключение имам е, молба към вас да се ограничите до 5 минути. Заповядайте. Благодаря ви. Добър вечер. Аз съм особено щастлива, че съм тук, защото имам удоволствието да участвах и в някои от слушанията. Първо поздравления на съдокладчиците за представяне на проекто доклада на положението в Средиземноморието и холистичния подход към миграцията. Аз оценявам по три причини. Първо, методиката на вашата работа, подготовката на доклада наистина беше един комплексен процес, който включи изследвания, слушания в национални парламенти, експертни мнения, академични и някои документа бяха представени в окончателния доклад. Така че това е наистина една солидна основа и насърчаването на дебата в плуралистичен контекст с различните компоненти на явлението. При подготовката на доклада оценихте различни политики, всички всъщност. Доклада е съобхватен, Не става дума само за холистичен подход, а е и съобхватен, комплексен изразявате стратегическите си позиции, е, на време, показвайки, че няма един инструмент, който да реши въпроса с миграцията. Трябва да се използват набор от такива инструменти. И е, следващо, вие поехте ангажимент да представите доклада декември 2013, днес сме януари, сега е януари, ще приемем доклада през април отразено е как са променени нещата през всички тези месеци. Имахте възможност и динамично да разработите стратегическата си позиция. Комисията на председателя Юнкер е, представи иммиграцията като основен приоритет още в началото, но следващата работна програма, особено 2016, много от законодателните предложения са споменати и в доклада. Те вече се обсъждат и не е странно, че работната програма от 2016 има едно заглавие. Нямаме време за рутинните подходи. Убедена съм, че с дебатите, които ще проведем по доклада, вие ще ни партнирате и ще можем да предложим предложенията, които ще запълнят мозайката за управление на миграцията, защото миграцията ще остане основен въпрос в Европейския съюз за мандата на комисията и на парламента. Знаете, че 2015 година беше година на много рекорди за милион и половина емигранти е, и така нататък. През е, първата половина на миналата година, когато вие започнахте дебатите и подготовката на доклада, всичко беше съсредоточено върху Централното море. Юли и август е, започна бързо нещата да се преместят в друга част, източното Средиземноморие, което показва, как обхвата е, е пълен. Контекстът е, е също толкова сложен, защото се увеличи бройката на пристигащите иммигранти. Резултат на това е, че държавите членки вземат мерки от, е, в краен случай, за краен случай имаме и е, безпредседентни терористични заплахи. Така че имаме една комплексна програма за миграцията, разделение на дългосрочните перспективи. Както казах, тази програма за миграцията многократно е обсъждана в е, комисията, с, има мерки за справяне с кризи така че всички е, стълбове са обхванати във вашия доклад, но това, което трябва да акцентираме сега, е незабавните мерки за е, изкореняване на този, това явление и е, ще продължим да налагаме по-устойчива система в бъдеще. Има и средносрочен преглед, обзор на програмата на международна рамка с, с цел да има допълнителни бюджетни средства за изпълнение на програмата. Приоритетите за тази година. По-конкретно оперативното е, е разселване, горещите точки, връщанията, Шенген, както вие споменахте, европейските граници, крайбрежните държави и така нататък реформи на системата за обежище, особено Дъблинския регламент и мерки за е, законна миграция и интеграция. И на последно място външното измерение на иммиграцията. Какво става след среща на върха в Валета, след Будапешта, тогава трябва да продължат нещата и в е, Хартум, Рабат и в Будапешта. Отново доклад е отличен принос към предстоящата ни работа и е, работа по програмата за миграцията в бъдеще и използване на всички инструменти в тази програма в светлината на вашето предложение, за да се ограничи най-голямата миграционна криза както вие казахте е, от войната насам. Опитах се да бъда максимално кратка. Да, знам, че имате още много да споделите, но много е важно да го направите, но искам да чуя и депутатите, колегите. Отново, господин Диев, добре дошъл в комисията, ако може 5 минути да обобщите. Заповядайте. Микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Наистина, предизвикателство е да се изкаже човек кратко по доклад от 27 страници. Ще се постарая. Съветът благодари на двата докладчици и позволете да поздравя госпожа Мецола за нейния рожден ден днес. Темата е изключително важна и е необходимо да намерим удовлетворителни отговори на въпроса. Съгласни сме с резолюцията от 18 декември, що се отнася до холистичния подход за миграция. Е, е, що се отнася до Шенген? Тук не става въпрос само за свободното движение на хората, а за спазване на основните закони в Европейския съюз. И затова е необходимо да работим а, е, с успех по отношение на а, опазване на границите, управление на границите. А, плюс всички въпроси, е, включително горещите точки, презаселване, разпределение и прочее. Всички тези аспекти в доклада са изключително важни. Съветът е впечатлен от е, задълбочеността на доклада. Позволете да се спра само на няколко въпроса. Солидарността. Напълно сме съгласни с докладчиците, че в крайна сметка това е много важно за цялата система – много мигранти загубиха своя живот – Необходимо е да се обърне внимание именно на проблема, свързан с незаконното превеждане на хората. Миналата седмица в Амстердам се проведе сериозна конференция по този въпрос. Има конкретен напредък, що се отнася до горещите точки управлението на границите, но има още какво да се желае. Назначаването на допълнителни служители от Frontex, от ЕСПО, но има какво да се желае и разбира се, очакваме развитие през следващите месеци. По-нататък, хуманитарното приемане. Да, разбираме, че редица държави членки не приемат основни идеите има е, сериозни аспекти, свързани и с е, е, визовия кодекс. Съгласни сме с казаното от докладчиците. Същото въжи и за регламента от Дъблин и нашите анализи по този въпрос във връзка с бъдещето на този акт. Миналия четвъртък комисията каза, че преразглеждането на Дъблин наистина ще бъде един важен аспект, що се отнася до коефициента за разпределение, освен други важни аспекти съветът се ангажира да стигне до позиция, що се отнася до бреговата охрана. Очакваме и вашата позиция. Сега, въпросът е свързан с връщането на мигрантите. Изключително важен аспект. Съветът има своите заключения, прияти през октомври миналата година и разбира се, ще се работи с пълно отчитане на правата на лицата, които подлежат на връщане. Важно е да се обърне внимание на основните причини. На срещата на върха в Валета бяха разгледани обсъдени тези аспекти, включително с участието и на трети страни. Участието на трети страни е от изключително голямо значение, за да се намери изхода от кризата. Ето, вижте, справихте се дори в рамките на 4 минути. Um, да, но говорихте много бързо. Um, Извинете, че така ви пришпорвам, но бих желал да дадем възможност на по-голям брой колеги също да се изкажат. Вие ще можете да се изкажете и по-късно. И сега професора, който работи по тези въпроси, господин Тим, Очевидно, професор Тим, вие бих също желаете да говорите пространно, но имате думата. Here, second time, the translation едно възражение. Превода на чешки език. Очевидно не функционира а, този парламент. Отново правя това оплакване. За втори път го правя по отношение на превода. Тук не става въпрос за това дали знае или не зная английски език. Има теми, които са изключително важни, изключително сложни. И аз нямам възможност да се подготвя по тези теми председателя. Разглеждам списък с е, предложения устен превод Томос. Да, виждам, че чешки език не е сред е, е, тези езици. Да, разбирам ви напълно. Искате да чуете превод на вашия език, искате да чуете вашия език. Отчитам казваното от вас. Има и други езици, които липсват днес. наистина, понеделник провеждаме заседанието в Страсбург. Понеделник е, моля да ни разберете. Е, много езици липсват е, от списъка с езиковия режим днес. Благодаря. Това беше процедурен е, въпрос и така, професор Тим, имате думата. Благодаря за отправената покана. Вие ме помолихте да представя и така научния поглед към въпроса. Три коментара ще имам. Първо от правната точка – е, целта на политиката е да се спазва Женевската конвенция и правата на мигрантите. Това не се поставя под въпрос, нито аз го поставям под въпроса, но мога да кажа, че от правна гледна точка е трудно да се установи какви са е, последствията е, за политиките, които се предлагат в момента. Защо? Женевската конвенция казва ясно, че никой не може да бъде връщан в страна, където ще бъде подложен на преследвания. Но е, това не означава, че имаме задължение да гарантираме преместването на този човек в страна, където той ще бъде свободен от преследване. Нека да цитирам, трябва, когато не може да се постигне задоволително решение без международно сътрудничество. Т.е. закрила не може да бъде гарантирана в конкретна страна. В Женевската конвенция се говори за международна закрила. И е, когато не може да има международно сътрудничество, тогава може да се ограничат правата на е, хората е, за това да изберат в коя страна те могат да се радват на възможността да бъдат свободни от преследване. Е, политическите избори за сътрудничество се е, водят от съответните съображения за спазване на човешките права, но не са ограничени и задължени от тях. И в такъв смисъл вторията ми теза е какво може да се направи в рамките на парламентарните действия. Като се излучава социологията на миграцията, е ясно, че тези явления – са сложни и се влияят от много фактори. Добре е, че вие се стремите да имате един общ холистичен подход, защото е, успех може да се получи само ако се решават различните измерения на този парламент е, на този проблем. Но ако четем немските вестници в момента, трябва да е ясно, че проблема не е само дългосрочен. Трябва да се намерят и краткосрочни решения, и ако те не се намерят, не може да се тигне, търси холистичен подход. Трябва да има и приоритети. Какво може да се приоритизира? Вие отговаряте и за бюджета и затова и се съсредоточавате върху този въпрос. До тук системата за убежище е слагала главно акцент върху е, въпроса с ресурсите. Но много от проблемите в е, Европа не са свързани с е, законодателство и съответното финансиране, а с прилагането на законодателството. Голяма част обаче от проблемите, които възникват в момента, не могат да се решат с а, законодателство и а, е, пари. Може да се разширят правомощията на Фронтекс, може да се създава списък за безопасни страни, може да се създадат изключително сложни условия, които реално всъщност възпрепятстват прилагането на законодателството, всичко това може да се решава с законодателство, но законодателството не е основният инструмент за решаване на кризата. Регламента от Дъблин все по-малко може да се прилага на практика, освен това е и структурно и по замисъл изкривен. Така че е, трябва да се търси обща транснационална система за убежище, но е под въпрос дали Дъблин или последващ е, инструмент след него ще може да създаде такава обща система. Без е, Дъблин цялата идея ще бъде обаче поставена под въпрос рано или късно. И трето, е, съвсем кратко, ако мога да приключа, Всяко законодателство, изграждащо обща система за обежище, се базира на факта, че трябва да има индивидуализирани процедури, оценяващи отделния случай с много сложен механизъм за проверка. Изградили сме много сложно законодателство над няколко стотици страници, страници законодателство в официалния вестник на Европейския съюз, но идеята да се прави индивидуална оценка – не може да бъде адекватна в момент, в който има огромен притък на, приток на бежанци. Националните системи са подложени на огромен стрес и тогава един от начин да се реши настоящата криза е поне временно да се отстрани идеята за индивидуална оценка и да се въведе една обща процедура, като примерно директивата за временна закрила. Тя ще бъде много по-лесна за прилагане от законодателна гледна точка и разбирам е, е, естествено, че това ще трябва да се направи единствено, когато се реши проблема с регламента от Дъблин. Благодаря. Well, very... Благодаря, много, много интересно. Съжалявам, че ви притеснявам с времето. Колеги, 12 души са се обозначили с желание да се изкажат. Ще оценя високо стремежа ви да се удържите в рамките на две минути. 8 февруари е срока за подаване на измененията. Сега давам думата на докладчетите в сянка. Първо е госпожа Стиван Суцекаре. Thank you, Chair. Colleagues, uh, first I would like to thank the rapporteur. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците Безспорно е сложен процес и дълъг. И ако мога да кажа, както съм го казвала и в миналото, първата реакция към доклада е, че отново пропускаме възможност. Тук се изброяват основните важни принципи, е, коментират се, правят се констатации, но всъщност има нужда от воля да се направи нещо различно, да се мисли по различен начин. Но в доклада има много малко нови неща, много малко предложения за альтернативно решение на проблемите. Ако ще повтаряме едно и също, по този начин няма да решим политическите въпроси на деня. Надявах се да видя предложени идеи, с които да се съглася или да не се съгласи, но не виждам нито едното, нито другото. Надявам се, че процеса на подаване на изменения и търсене на компромисни текстове между политическите групи ще помогне за това да излязат някои ценни идеи. И в рамките на съдържанието на този доклад ние трябва да заявим съвсем ясно като съюз какво искаме, какво очакваме да бъдат следващите стъпки, как ще ги направя, постигнем и какво ще платим за тях. Разбира се, с толкова много политически групи ще трябва да се прояви творчество и да се търсят компромиси. Но а, сега избирателите гледат към нас. Ние трябва да намерим начин да решим проблема и то в положителен а, смисъл. Про... би следвало да дискутираме цялото явление миграция в неговата цялост Политиците, политиките, инструментите са важни, но кризата като такава няма да бъде е, решена с решаване на демографските или социални проблеми на деня. Законови инструменти като преразглеждане на синята карта, хуманитарни визи и така нататък няма да ни дадат решение. Трябва да разграничим убежището и законовата иммиграция. Когато говорим за сини карти и за хуманитарни визи, всъщност не помагаме кой знае на колко много хора, просто леко потушаваме огъня. Докладът не разглежда форми за отблъскване на мигрантската вълна, но ние трябва все пак да мислим как може да се контролира потока бежанци към Обединеното кралство, как може, какви инструменти могат да се използват за връщане на хората и да не се получават пропуски. Нашите граници трябва да бъдат усилени. Е, Шенгенското пространство трябва да бъде защитено. Смятам, че всички сме съгласни по този принцип, но е, нямаме ясно мнение за това как да се случи това. Поне в текста не го виждам. Очевидно, системата от Дублин не работи, всички сме съгласни с това. Но как да я сменим? Как можем да постигнем нещо по-добро? Трябва да се преразгледа предложението от Дъблин, но нищо такова като конкретни предложения не виждаме в е, доклада. Председателят е прекъсва с молба да, се, да прекъсна ораторът. Ако трябва да бъдем честни, ние в момента отново оставаме с празни ръце след всичките си споразумения с трети страни. Не можем непрекъснато да раздаваме средства и да не получаваме нищо. Примерно като споразумение за обратно приемане. Аз е, очаквам да работя с всички докладчици от различните политически е, групи, за да можем да добавим малко по-съществени идеи и нови предложения в доклада, за да го оформим и да оформим една по-ефективна политика за обежище. Извинете ме, че малко повече време отнех, но за мен темата е много важна и в нашата комисия не сме я разглеждали в подробност. Благодаря ви задълбочено. Няма да можем да обсъждаме. Още колеги се е, включиха в списъка. Е, за съжаление всички искат да се изкажат, това е ясно. Е, позицията е, е, че доклада е обхванал всичко и повечето хора не са го виждали до сега. За тези две минути се опитайте да се съсредоточите върху най-важните въпроси. Това е, може би, подхода. Всеки знае, че всеки иска да коментира а, всички аспекти на доклада, но това е невъзможно. Списък е приключен. А, госпожа Декстрем, докладчик в Сянка. Бекстром, Ауде. Благодаря. Поздравление на а, Роберта. Честит рожден ден. As being a rapporteur of, of such an important um, Да си докладчик на едно такова важно досие означава, че си е постигнал много. Не е, е подарък, но поне няма да ти създавам трудности, Роберта. Браво за свършената работа. Заедно с колегата. Наистина необичайно приключ... приключение е този е, комплексен доклад и холистичния подход. Той не винаги присъства, но поне намерението на двамата докладчици е такова. И е, можем да имаме комплексен дебат, който поиска госпожа Стивенс по-нататък, но днес нека да се съсочим върху доклада, който да бъде като отправна точка за бъдеще. Според мен, трябва да засекнем миграцията като такава както тази за обежище, така и законната миграция, тъй като положението е изключително тежко в е, Европа. В момента говорим само за бежанци и обежище, но трябва да разгледаме и другите аспекти на законната миграция и се радвам, че и те са включени в текста. Както спомена някой, е, това е съюз на споделени ценности, трябва да бъде и съюз на споделени отговорности. Тук е нашия провал до сега. Затова е особено важно пълното преразглеждане на Дъблинския регламент, е, как, да, да си признаем, дали Дъблин се провали и трябва да се е, замени с нещо. Сега е 21 век вече и трябва да разполагаме с един модерен гъвкав инструмент, който да отговаря на изискванията на времето. Засиленото сътрудничество трябва също да се допълни в текста и то не само между държавите членки, а и между европейските агенции и държавите членки. Тук ЕАСО има важна роля за изграждане на капацитета и когато говорим за справедливото разпределение, благодаря, че ми напомняте, че времето ми изтича но Упражнението беше много интересно, то не е приключило. Да продължим а, с добрата работа и приятно прекарване на Роберта на рождения ден. Аз не искам да притискам всички, казва председателя, така или иначе. А, отново имаме докладчик Сянка, ми се Спанели. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата докладчици за свършената работа. Аз получих проекта за доклад доста късно. Обедена съм, че това е солидна основа, от която може да тръгнем. Има много важни точки. Например, дали да има една постоянна, а, солидна система и един цялостен подход на Европейския съюз. Трябва да разгледаме и директива от 2001, за да имаме хуманитарни коридори и задължително споразумение за разселване. Доклада посочва как различните мерки и форми, като например хуманитарната помощ, не трябва да бъдат инкриминирани. Не съм всъщност съгласна с това, че трафика на хора всъщност се разглежда като негативен фактор и въпроса за липсата на солидарност между държавите членки. Мисля, че трябва да се засилят санкциите срещу държави членки, които не прилагат европейското законодателство и на базата на тези споразумения за разселване sul discorso sulla Turchia e quindi anche sulla lista dello Stato. Trava da spomenemmi oste po da dopo ceno, задълбочено sa с i и списъка с bezopasni državi, приемателните пунктове, така наречени горещи точки. Благодаря ви. Аржентини от зелените. Гринс. Не, аз не съм поискала думата. И в Дидири, господин Корат, искахте ли думата? Не. господин Фонтана. Благодаря. Ще бъда кратък. Трябва да разгледаме допълнително документа и това, което искаме да разгледаме, са важни въпроси. Бихме искали да разполагаме с повече време, за да разгледаме всички точки. Поздравявам докладчиците, но разбира се, те работеха под напрежение, много работа беше свършена, както и от докладчиците в сянка. Някои не са толкова убедителни някои моменти, някои параграфи. Говорим за връщането на лицата в страните на происход. Някои, примерно, нямат право на убежище, но независимо от това, трябва да имаме тук по-силен текст. Да, може би имаме нужда от работна ръка, но не всички държави членки имат еднакви условия по отношение на работната ръка. Може да някои да са от дълго време, да са безработни, идват и нови. Така че трябва да видим какъв може да бъде нашия принос в това. Аз бих се изказал по редица точки. Благодаря. Господин Лопес заповядайте. Thank you. Thank you, chair. Of course I'll... Благодаря, господин председател. Накратко. Първо, допускам, че всички се присъединяваме към благопожеланията за рождения ден на Роберта от една страна, а също така поздравяваме колегите Роберта Мецела и Кашето Киенге за качеството на предложения доклад. Високо оценяваме това. Но сега да обобща. Какво е, би трябвало да се добави тогава, когато ще работим и по измененията. Бих могъл да кажа, че отвъд всеобхватния, холистичен, задълбочен анализ на всички елементи, мога да кажа, че все още липсва конкретна критика а, към държавите членки на ниво съвет, които не спазват приятите а, а, правила. Тук става въпрос за това, че призоваваме държавите членки поне да спазват съществуващите обвързващи норми и правила, що се отнася до презаселването. Това са решения, които са взети включително и с участието на съвета, а на практика повечето от държавите членки не ги спазват по-настоящем отклика на комисията, що се отнася до процедурите по завеждане на наказателни процедури е неудовлетворително. Сега, защо говорим само за регламента от Дъблин? Когато става въпрос за реадмисия, хуманитарните визи, и норми също трябва да имаме предвид тези въпроси. Тук има наистина двусмислие, и на практика, ако изобщо има приложение, то се поставя под въпрос. Така че, трябва да се направи преразглеждане, що се отнася до всички тези въпроси, свързани с е, кодекса хуманитарни визи. При... За това се обръщам към докладчиците и към всички колеги, да се разгледат липсващите правни направления в доклада. И именно за това толкова търсещи убежище е, иммигранти е, са принудени да рискуват живота си, да губят живота си, опитвайки се да потропат на вратата на Европа. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Киркоп. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на докладчиците наистина на първо място за усилията. Очевидно задачата не е била лесна. Но съм съгласен и с колегите Хелга Стивенс, особено много казаното от нея съм съгласен. Виждам този доклад наистина, що се отнася до системата за разпределение и тук вниманието трябва наистина да бъде насочено към предпочитанията на кандидатстващия, къде иска всъщност да бъде изпратен. Отново, що се отнася за сигурните държави. Когато бягате, за да спасите живота си, знаете, разбира се, че може би стената на първи е, избор е, надали ще бъде постижим, но в крайна сметка има и държави членки, които са претоварени вече. И ние имаме нашите ангажименти членки. Споменава се за е, преразпределение на е, лица от една страна в друга. Въпросът свързан с солидарността. И е, помните, миналата седмица говорихме по този въпрос. Системата очевидно не се справя. Но не можете да наложите солидарност на хората трябва да има подкрепата е, на гласоподавателите тук. Сега, що се отнася до всички кандидатстващи за убежище? Добре, когато става въпрос за предпочитание, когато няма устойчива система, какво ще се направи? Да, съгласна съм с написаното в доклада, що се отнася до презаселването, що се отнася до Върховния комисариат. Това са едни много полезни идеи. Освен това, необходимо е да обърне внимание на приоритета на доброволното връщане. Това се казва в доклада. При е, други кризи съм го казвал. Това просто не работи наистина много сложни са политическите аспекти на подобен доклад. Винаги съм го казал. Да, от друга страна, ние трябва, разбира се, да подходим с още по-голяма амбиция през следващите месеци. Благодаря. Благодаря следващия Io, mm, госпожа Мусолини, благодаря е, на колегите за този доклад. Много сложен наистина е темата. Това е една платформа, е, която е изградена с усилията на колегите. Благодаря ви за това. Е, е липсва холистичен подход в Европа и много е трудно наистина колегите да започнат да го изграждат, да отразят тази тема. Защото тук се преплитат най-различни елементи, които непрекъснато подлежат на промяна. Например, Шенгенското споразумение, следва да се има предвид понякога промените, които настъпват и така нататък. Всичко това трябва да се отразява в момента, в който настъпват промените. Предложения материал е чудесна основа, на която можем да стъпнем в, стъпим в нашите разисквания. Благодаря и на госпожа Кенги казаното от нея. Но в една такава трагична обстановка, ако разработваме всички тези проекти, ако кажем, че а, за 8 месеца ще се намери а, работа за а, мигрантите, progetto giovani in Italia non ha portato, dell'Europa non ha portato neanche un posto di lavoro per i giovani. Quindi tu devi vedere queste giustissime iniziative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 approccio, a un approccio caso per caso, a un approccio generalizzato. Questo sarebbe molto importante. Mm, за подхода относно а, всеки отделен случай, за общ подход. Да, всичко това трябва да се анализира, защото в крайна сметка в Европейския съюз трябва да има единен подход – трябва да се отразяват различните ситуации е, в е, всяка една държава и всяка една държава се опитва творчески да намери решение на проблемите. Е, това е наистина един неотложен хуманитарен проблем и аз отстоявам подобен подход. Ние наистина трябва да търсим общо решение. Ние на практика трябва да го приложим. различни са инициативите, що се отнася до миграцията. Знаем това. Но нека вниманието ни не се насочи към потока мигранти, защото тук става въпрос за много мъже, млади мъже и по-малко жени. Много важен е този проблем. Благодаря. Госпожа Сипо. Благодаря, господин председател. Бягането от родината, обежище, миграция, непрекъснато чуваме тези думи. Всичко това обаче са крайно сложни теми и искам изрично да благодаря на докладчиците, които е, директ определено не им беше лесно. В, в доклада те съвсем ясно казват, че ако искаме да имаме добри политики в това отношение, не можем да при, прилагаме един едностранчив е, подход и, и един кълъп за всички. Не може да стане така. Не може отделните страни членки да смятат, че могат да предлагат само решения, които са угодни на тях и не сработват на никакви други нива. Това не е добре нито за тях, нито за никой друг. Необходимо е в този момент да се търси международно сътрудничество. Много съм благодарна също на докладчиците, че заявяват съвсем ясно, че проблемите не са непременно свързани с липса на законодателство. Проблемът е, че законодателството, което е прието от тук и от съвета, не винаги се прилага, дори не се транспонира. Именно това е проблема на политиката за миграция. Практически навсякъде. И ако мога да засегна отново въпроса за солидарността. Ние говориме за солидарност или липса на солидарност в отделни страни, но ако погледнем назад последните 10 или 5 години, ще открием, че практически всички страни членки по различен начин, по различно време е, са показали липса на солидарност. И именно това е проблема, с който трябва да се справим – как да намериме общо решение, защото единствено ако работим съвместно ще можем да преодолеем предизвикателствата. И ако мога да кажа, аз съм убедена, че не броят на беженците е проблем, а факта, че няма общо предложено европейско решение, няма общ европейски подход – и ако говориме и по темата общите европейски граници, нееднократно сме казвали, външните граници на Европейския съюз са граници за всички. Винаги повдигаме този въпрос, но всъщност само страните членки, които имат външни е, граници, се притесняват. Е, всички други си смятат, оми, нас какво ни интересува, проблема не е наш. И е, сега се оказва, че има страни, които абсолютно не могат да се справят и започват да дават тревожни сигнали. Реално всички страни членки в един или друг момент са показали липса на това, което е нашето мото едини в разнообразието няма солидарност, няма готовност да се приемат тези е, ценности като, само, като очевидни и трябва е, освен това да се работи за гаранцията на тези принципи. Затова доклада представлява една много солидна е, основа за работа в бъдеще и ние трябва да го доизгладим и да е, съответно адаптираме позициите можем да постигнем нещо, ако има обща политическа воля. А що се отнася до външното измерение, подкрепям думите на професор Тим. Не непременно липсата на законодателство е проблема, нито решението е да хвърляме пари. Не. Трябва да има обща воля, обща стратегия, и когато се поставя въпроса за сътрудничество с трети страни, ние трябва да имаме ясно формулирани цели. За да, ако можем да кажем, вие трябва да спрете хората да влизат тук. Thank you, Claude. Uh, Следващия оратор. Е, благодаря, е, Клод. Поздравления за Роберта. Доста забележителен рожден ден прекарва тя в момента. Може би много хубав дори. Поздравление и за Кенга, разбира се. That, uh, those who start, who Поздравление за госпожа Кенги. Тези, които правят първата крачка, те всъщност преодоляват най-големите препятствия. И ето, те са ги преодоляли вече и сега ние можем да излезем с идеи, които да ги дооформят, но първата стъпка е най-трудна. Затова благодарности за тях. Как можем да продължим от тук нататък? Предполагам, че всеки може да даде принос Но мисля, че основно трябва да помислим за структурата на доклада. За сега той само засяга тук или там определени теми. Но за да имаме един холистичен подход, трябва и системно да подходим към самия доклад. Затова предлагам е, първо да си формулираме ясно целта. Какво искаме да постигнем с е, доклада? Е, най-важното в края на краищата е да се преразгледа и да се направи системата от Дъблин а, на нещо, което да може да работи. А също така да търсим решения, да намерим решения, които ще дадат възможност да се намират по-добри е, решения за трудовия пазар. Защото проблемите е, с е, демографичните, демографските проблеми, извинете, не могат да бъдат решени тук така. Също е, радикализирането и използването на кризата с бежанците за популистски идеи е едно, но ние трябва да търсим решения, които да ни помогнат да увеличим демократичния потенциал на Европа. И сега, когато е, формулираме своите различни цели, тогава вече можем да търсим е, кои са институциите и инструментите за постигане на тези цели. Когато имаме такава система в подхода на доклада, ще можем да очертаем новите неща и да не обръщаме толкова много внимание на вече казани в края на кращата става дума за доклад, в който основното послание е, че трябва да има обща европейска система за обежище. И е, тук не става дума за солидарност като морално задължение. Във всяка страна има здравно е, законодателство, здравно обслужване и аз нямам морално задължение да помагам на съседа си, ако той е болен. Има си система за това. За това трябва да имаме обща солидарна система за работа с бежанците, която да не зависи от морални задължения, а да е задължение на институциите. И трябва да намериме начин това да се направи. Мога да кажа, че бях много е, разочарована от това, което направи съвета, защото отдавна говориме, че съветът трябва да бъде приобщен към нашите позиции очаквахме нещо от новото председателство и нови идеи и определено се надявам, че при следващата си нови идеи ще бъдат предложени. Да, не го приемайте толкова а, навътре. Въпрос на приложение. Още двама останаха. Алби сме тук ли е? Алица Люелгуман? Oh, Заповядайте, да. Благодаря. Всъщност, всеки път, когато виждаме статия в пресата, е, но всъщност много малко се е променило. Нещата се вървят към зле и е, все повече политиката на миграция става по-агресивна и репресивна. Е, както говорим за солидарност тук с иммигрантите, всъщност е, все повече е, е, има, е, се засилват външните граници. Така че е, това е, е абсолютен провал е, на политиката, маркирана от полицията. Е, от комисията, извинете. И, например, е, Испания е получил 16 само от 16 е, 000 и е, затова не прилага системата от Дъблин, както предлага текста. Затова ние сме за създаване на нова система, която да постави на преден план солидарността и там да бъдат разпределени там, където имат семейства. А, така че а, е, това е предложение, което застави държавите членки да изпълнят а, е, задълженията си за беженците. Слушаме разни декларации от много правителства, като например е, чешкото, че няма мисулманските бежанци, не се интегрират в Европа по повод на маршрутите на достъп. Текстът е мъгляв, не казва нищо конкретно, а Турция върши е, черната работа на Европейския съюз. И накрая борбата с трафик на хора не може да застрашава живота им и има и планове за милитаризиране на Средиземноморието, защото сега залагаме на една политика на солидарност и на представителност на границите. Заповядайте следващия. Благодаря съвсем накратко. Поздравявам тези, които са работили по документа, защото това е една много положителна основа и е, Дъблин трябва да се не да се засилва, а да се промени, защото трябва да разчитаме на институционална солидарност. Всъщност този материал ще се стане наистина много добър работен материал, но не знам дали ще е, постигнем това съвета да вземе на сериозно задълженията си, които не изпълни миналата година. И това са много добри е, предложения. Във всички случаи ще ги подобрим. Всичко върви много добре. Thank you very much. I just wanted to leave a few, few minutes. Благодаря. Исках да остана няколко минути докладчиците да отговорят, ако желаят. Роберта първо. Благодаря на всички колеги, които дойдоха да изслушат нашето представяне и да дадат първите си впечатления. Няколко пояснения. когато говорим за срокове в контекста на процеса на обежище, искам да съм ясна, че говорим за съществуващи вече срокове, например директивата за условията на приемане, има и някои ограничения, какво можем да направим, когато има приложими процеси и трябва да се изпълняват от всички държави членки, особено достъпа на а, беженците до пазара на труда. И още нещо повдигнато от Хелга и друг колега за възможността така даваме впечатление, че може всеки както си иска да си избира а, държавата, където ще получи закрилата. Искам да съм пределно ясна, затова е написано както е написано че ние градим върху резолюцията, вече е приета в парламента преди няколко месеца. Ние разглеждаме нещата максимално практично. Да, наистина да се вземат предвид е, исканията на търсещите обежища, но това в никакъв случай да не пречи на процеса на разселване говорим за практически възможности, а не за задължително, правно задължителни постанов... постановки, което да затрудни още повече държавите членки. Благодаря се сил кратко. grazie Presidente, ringrazio anch'io eh, tutti i colleghi eh, che sono intervenuti e eh, anche per i contributi che sono stati dati dalla Commissione e dal eh, Consiglio.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 Обеден съм, че ще имате възможност да се изкажете и при следващите разисквания, както казах, е, в 20 часа на 8 февруари е, е срокът за внасяне на изменения. Надявам се, че всички колеги до тогава ще се запознаят подробно с текста и ще могат да подготвят своите предложения за изменения. Колеги, благодаря много за вашето внимание днес. Благодаря ви. Следващото заседание ще се проведе е, на 25 януари. Точка разни също така. Обръщам се към вас. Има ли някой желание да вземе дума? Да благодаря много.